Uh, Уважаеми приятели, госпожи и господа, нека да започнем следващото редовно заседание на нашата комисия. Дошло е времето да започнем според мене. Това е най-подходящото време. Разполагате с дневния ред. Той е пред вас във вашите папки. Не виждам бележки. Точка разни е в края на нашето заседание, така че винаги е възможно тогава да съобщите нещо. Моите съобщения. Точка втора. Интересно съобщение. Ще се съберем за да пинем по случай коледа. Първите 6 месеца на парламента приключиха. Много бързо. Много бързо, Боже мой, остават ни само 4 години и половина. Благодаря ви за доброто сътрудничество, благодаря ви за изслушванията. Те протекоха отлично. И така, коктейла по случай коледа, каним ви на такъв коктейл на 3 декември около 6 часа. Ако се организирате добре, и успеем да свършим работа до 6 след обед, можем да отидем на коктейл по случай коледа. Вероятно всички вие ще се радвате на тази възможност да поговорим неофициално за всичко, което се случи през последните 6 месеца и за бъдещето, естествено, тъй като то е още по-важно. Други съобщения нямам. Това е специално съобщение, което току-що направих преди коледа. Много важно съобщение. Точка 3. Изпълнение на програмата Хоризонт 2020. Актуално състояние на нещата. Добре дошли на главните директори Робърт Ян Смитс, Хоса Мерс. Генералната дирекция се казва научна дейност и иновации. Искаме да разберем съвсем накратко как стоят нещата с изпълнението на програмата Хоризонт 2020. Ние в нашата комисия ще отговаряме за тази програма през следващите 5 години. Това е най-голямата централно управлявана финансова инициатива на Европейския съюз. Тя е насочена към растеж, към засилване на инвестициите, ще търсим най-добрите стратегии за инвестиране и ще се опитаме да се справим с социалните предизвикателства. Това е изключително важно. Бихме искали да следим отблизо какво се случва с изпълнението на тази толкова сложна програма. Много се радваме, че сте дошъл при нас господин генерален директор. Веднага ще ви дам думата за около 10 минути. Около 10 минути. Казвам, заповядайте. Благодаря, господин Бузък. Добър ден на всички. Все повече и повече проучвания показват, че на иновациите се падат 62% от економическия растеж в Европа за периода 1995-2007 година. И ето защо смятам, че амбициозният дневен ред на председателя Юнкер може да се изпълни само ако продължим да инвестираме в научна дейност, в развойна дейност на национално, регионално, европейско ниво. Това е ясното послание, което изпрати и новия комисар в областта на проучванията, комисар Мойдас. Той се изказа пред вашата комисия в рамките на своето изслушване трябва да продължим да насърчаваме инвестициите на всяко едно ниво в Европа. На европейско ниво това се прави благодарение и на усилията на вашата комисия. През ноември миналата година успяхме да стигнем до споразумение по програмата Хоризонт 2020, като общия бюджет е 80 милиарда евро. Това не са тези 100 милиарда, които искахме, но има голямо увеличение в сравнение с седмата рамкова програма, увеличение с 30%. И това като се има предвид, че бюджета на Европейския съюз беше намален, защото знаете, че общия бюджет до 2020 година ще е малко по-малък от този, който имаме днес. Така че е впечатляващо, че за науката ще има повече средства, отколкото има сега. Тази програма нарекохме нарочно Хоризонт 2020 година, а не осма рамкова програма, за да се откъснем от миналото, тъй като сега свързваме а, е, науката с иновациите, поставяме ударението върху пазарите, върху конкретни проекти, опитваме се да насочим вниманието към проекти на най-низко ниво. Вие казахте какви са приоритетите и предизвикателствата, застаряващо население, население в градовете и така нататък. Поставяме ударението върху малките и средните предприятия, тъй като те са гръбнака на нашата економика. Освен това поискахте някъде около 30% от бюджета да бъде за малки и средни предприятия. Включваме сега социалните науки и е, хуманитарните науки. Отвояваме по ваше искане средствата за Европейския научен съвет. Това е една от е, най-добрите инициативи, които сме предприели. Поискахте да има опростяване на правилата, ще го направим. Същото въжи и за процедурите и накрая, но не на последно място по значение, трябва да има е, разширяване на програмата, тъй като не можем да позволим образуване на пропаст между различните райони на Европа. Как стоят нещата в момента? Благодарение на решението, взето през ноември миналата година, успяхме да обявим тръжна процедура през декември миналата година за периода 2014-2015 година. Няколко думи в тази връзка. Първо, нашата веб страница получава 3 милиона посещения всяка година, всеки месец по-скоро. До сега сме получили 35 000 предложения. 60 000 експерти са се регистрирали в нашата база данни. Това показва, че интересът към програмата е изключително голям. Очевидно новия подход се приема добре и с ваша подкрепа ще успеем да го реализираме. Какво правим, за да откликнем на политическото споразумение, постигнато през миналата година. Първо, като приоритет ще разгърнем инструмента за малките и средните предприятия. Вие много държите на този инструмент и той ще бъде наш приоритет. В същото време започваме пилотен проект ускорено лансиране на иновациите се нарича той и за Почваме отново една а, тръжна процедура на стойност около 500 милиона евро. Между другото, ще има едно събитие, което ще даде ход на тази програма, която, както казах, се нарича ускорен път към иновациите. В сферата на енергетиката поставяме ударението най-вече върху възобновяемите източници, върху интелигентните електропреносни мрежи, енергийната ефективност. Голяма част от бюджета 85% по ваше искане отива за възобновяеми източници и въобще за, за, за, за цялата тази цел, свързана с енергетиката. и имахте конкретно искане в това отношение. Създадохме научна комисия в областта на здравеопазването. Господин председател, вероятно си спомняте, че е, госпожите Мадорел и Карвалю, които вече не са членове на тази комисия, искаха да се създаде научна комисия в областта на здравеопазването. Тя беше създадена и е, имаше първата си среща на 13 януари. Е, напълно изпълняваме мерките за опростяване, една а, е, ставка за, за финансиране за всички видове участници, а, е, възможност за, за определена на ДДС като а, е, а, допустима разход а, и така нататък. А, между другото, миналата седмица получихме една много интересна награда. Получихме награда за най-добрия начин за създаване на документи. Е, нашите споразумения за отпускане на безвъзмезна помощ бяха определени като е, документ е, молба, който може да се използва за пример много лесен за използване от желаящите. Така че от тази гледна точка ние се придържаме към всички споразумения. В сферата на равенството на половете казахте, че 40% от нашите комисии трябва да бъдат или състава на, на нашите комисии на 40% трябва да е съставен от, от жени. Ние отидохме на 50%, така че общо взето по ред на номерата изпълняваме всички ваши приоритети. Така че общо взето си вършим работата. И нещо, което също много е, ви вълнуваше, парламента е искаше в рамките на финансовия регламент да има спешни процедури. Това е небезизвестният член 125. Започнахме да използваме този член неотдавна. Е, направихме е, обявихме една тръжна процедура за ебола на стоеност 24 милиона евро. Клиничните изпитания на ваксините ще започнат през февруари следващата година. Благодарение на тази спешна процедура в финансовия регламент всичко това ще се случи и ще действаме много бързо. Няколко думи за предизвикателствата, пред които сме изправени, тъй като а, ние се опитваме да се придържаме към споразуменията, но има и предизвикателства. А, основният проблем в момента е, че имаме твърде много предложения. Ако ви спомена конкретния брой 35 000 предложения, трябва да ви кажа, че нямаме средства да платим даже за най-добрите предложения. Нивото на, на, на успешно участие е много ниско, това е жалко. В някои области е, само един на 10 проекта успява и е веднъж е, или в някои други области имаме един на 8 успешни проекта, а в някои области имаме един на 30 успешни проекта. Това показва, че вие много разумно сте предложили 100 милиарда за тази програма и съвета трябваше да ви чуе, но в крайна сметка отидохме на тези 80 милиарда. Това беше първото предизвикателство. На следващо място, е, недостатъчно средства за плащания, кредити за плащания. Вече обърнахме внимание на този проблем и пред вашата комисия, и пред комисията по бюджети съвет още миналата година започна да урязва средствата. Това доведе до отмяна на тръжни процедури, е, до отмяна на, на, на префинансиране и знаете, че когато се започне един проект с научна стейност, стойност, има нужда от много средства от самото начало, само че ние трябва да урежем авансовото плащане и съответно се отменят цели проекти и тръжни процедури. За тази година успяваме общо взето да свържем двата края, но за следващата година имаме сериозни проблеми. Изчислихме, че ако продължава намаляването на средствата със същия темп, в края на програмата Хоризонт 2020 е, година 40% от нашите ангажименти няма да могат да бъдат изпълнени финансово. И това естествено е нещо много лошо. Благодарим ви за подкрепата в това отношение. Имаше пленарен дебат в Страсбург преди е, лятната вакансия. Тогава комисар Геган Куин ясно очерта какви ще са последиците от е, една такава политика. Беше казано, че толкова и толкова е, средства няма да могат да бъдат изплатени и толкова и толкова предприятия няма да могат да бъдат подкрепени. Това е второто предизвикателство, което исках да ви представя. Третото предизвикателство е пълното включване в програмата на социалните науки и хуманитарните науки не успяваме в пълна степен. Успяхме да включим тези видове науки в по-голямата част от програмата, но не в пълна степен. Какво имам предвид? Ако започнем тръжна процедура по отношение на болестта на Алцхаймер и неврогенеративните заболявания, тук не става въпрос само за, за здравен проблем. Става въпроси за, за социални проблеми, тъй като е, по, по този начин се засяга и функционирането на обществото. Ако всички се разболеят от тези болести, знаете, че няма как да функционира нашето общество както трябва. Така че е, ние трябваше да работим в е, тясна връзка с представителите на медицинската професия, но, например, точно в този случай не успяхме. И накрая разширяването пропаста в областта на иновациите и науката съществува. Имаме нужда от много по-голяма синергия по отношение на използването на структурните фондове, за да може нези региони, които не се справят добре, да започнат да поемат по така наречения път на най-успешните, най-добрите практики. Ето защо трябва да можем да помогнем на тези региони и държави, които не разполага с необходимата научна основа, не могат да се сравняват с някои други е, райони. Трябва да помогнем на тези региони, за да можете да се интегрират напълно в програмата Хоризонт 2020 година. Толкова за 12 минути от моя страна, господин председател. Благодаря, казва председателя. Бюджетният проблем е много голям. Радваме се, че основният проектант на, на бюджета на Европейския съюз е тук при нас, господин Левандовски. Най-важното, между другото, тук са годишните бюджети, защото знаете, че за следващата година съвета уряза бюджета с повече от 10%. Това е най-голямото урязване, на което ставаме свидетели в рамките на финансовия период. Така че трябва да бъдем категорични и предложението на комисията и предложението на съвета трябва да бъдат обсъдени. Нека сега да преминем към разговора по тази тема. Имаме само един докладчик от миналия парламент. Много важен докладчик. Това е колегата Кристиан Елер. Заповядайте. Um, I think the President already announced that there will be a standing committee by the ITRI e on, on Horizon, and we already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 А по главните бю- бюджетни въпроси ние споделяме вашето безпокойство и дори поводът за него е още по-сериозен. Ако вземем програмата за 14-15 година, там има 50 милиарда и след това е, спадът ще бъде драматичен – фактически ще паднем под седмата рамкова програма. И, и няма никаква приемственост. Е, това наред с е, проблема за е, отслабващата новаторска активност в Европа. И заинтересованите вече надигат глас. Питат, струва ли си въобще да чакаме европейско финансиране. Очевидно, то не е, не е сигурно. И И по-нататък е, възникват е, въпроси е, за баланса, за равновесието между заявени проекти и налично финансиране. По-големи ли са проектите, да, да не стигат средства за тях или са повече, по-голям брой проекти са, са внесени. Е, оказва се, всъщност, че някои от предложенията, които са, които са попаднали в окончателната селекция, не могат да бъдат финансирани. И, и би трябвало да се знае, всъщност, каква част от недостига се дължи на бюджетното съкръщение, защото може да има и други фактори, свързани с структурата на програмата, с броя на поступили заявки и така нататък. По-нататък, когато правилата бяха договорени, не стана ясно, че общо взето се изоставя процедурата на обявяване на, на конкурс. An indicated evaluation outcome that has been abundant. Thank so, you very much. If I may add just for a moment, um, Извинявайте, ако, ако може още нещо да кажа. Мисля, че всички трябва ясно да покажем до какво ще доведат бюджетните ограничения, какъв ще е ефектът им върху програмата. Сега това не е ясно, но голямо значение е за по-нататъчните преговори между парламента и съвета. Благодаря ви. Е, можем да ви дадем малко повече време, тъй като вие говорите от името на господин Келер, от е, е, името на предишния докладчик. Но, но моля ви, колеги, общото взето да, да, да спазвате времевия регламент. Госпожа Руис е следващата пожелала да се изкаже. Благодаря, господин председател. Бих искала най-напред да благодаря на генералния директор за встъпителното изложение, което ще много изчерпателно. Бих искала да коментирам от експертна и от политическа гледна точка и да задам един въпрос. А, как гледате вие на прилагането на член 27? и поначало на отношението към организациите с нестопанска цел в рамките на Хоризонт 2020. Не знам дали ще можем да се, да се справим фактически? Смятате ли вие, че е, техническата подготвителна работа, която е извършена, е достатъчна, е, за да е, се пристъпи към програмата по 135 член от договора? Очевидно комисията проявява известна неохота и в тази връзка възникват три основни въпроса. От една страна, може би програмата е прекалено широка, прекалено мащабна Очевидно, осигуреното финансиране не е достатъчно. Така или иначе, трябва да сме сигурни, че всеки знае с какво точно ще се занимава, за какво ще бъде отговорен и да поеме съответния ангажимент. Пак по смисъл на 135 член. Благодаря. По друга една тема, да, ясно, неблагоприятно е това, че се намалява бюджета, но аз съм шокиран по-скоро от това, че функцията, поста, главен научен съветник или консултант е премахнат. И аз се питам, става въпрос за постоянна длъжност комисията. Нима новият председател на комисията не се интересува от научната обосновка на едно или друго политическо решение, на идеология ли ще се гради всичко, въобще къде се поставя значението на научните сведения по един или друг въпрос. Благодаря, е, господин Дебакър. Благодаря, господин председател. Аз ще започна от, е, от въпроса, който зададе бе преждеговорише. Ние сме сериозно обезпокоени наистина. Ем... Значи, след като изтече мандата на предишния е, научен съветник е, при кабинета на председателя на комисията, не бе обявена нова процедура. Няма, очевидно, постът е закрит. От там нататък две, две неща бих искал да, да развия. Вие споменахте въпроса за малките и средните предприятия, за ролята на, на инструмента за МСП. Може ли да ни дадете вече някои предварителни сведения е, за отзвука от страна на МСП? Е, второ, за плащанията. Вие правилно е, посочихте, че не ви достигат. Имате, имате дефицит фактически на е, платежни кредити. Е, от, тук, от друга страна пък Евростат сочи, че около 2% от БВП се изразходва за научно-изследователска и развойна дейност от 20-тината държави членки. И, и в тази връзка, как виждате вие е, ролята на Хоризонт 2020 е, като стимул е, за държавите членки да, да, се, да се ангажират финансово в, в по-голяма степен по ангажименти, които, които бяха заявени, когато програмата бе лансирана. Госпожа Кодрицка има думата. Благодаря. Поздравявам ви е, за извършената работа. Така, сега бих искала да ви задам три въпроса. Първо, е, ролята на различните държави членки, как се разпределят техните ангажименти по Хоризонт 2020? Значи и съответно как ще участват части от Европейския съюз, които получават по-малко средства, отколкото до сега, в сравнение с седмата рамкова програма. И какъв е относителният дял на новите участници, т.е. такива, които не са били включени в, рамковата, в седмата рамкова програма. Значи въпрос на, на статистика. И съответно можем ли да направим извода, че опростяването на процедурата, е, което вие споменахте, би имало някакво значение за финансирането, да се стигне до финансиране на повече проекти или на повече кандидати. Благодаря, господин Силикиотис. Благодаря, господин председател. Благодаря на генералния директор е, за неговото изложение, за, за встъпителните му думи. Добре известно е, че Хоризонт 2020 е, е, може в значителна степен да потикне научно-изследователската и развойната дейност, както и, и економиките на Европейския съюз и то по време когато се шири обща економическа криза. Значи, научно-изследователската и развойната дейност има своето стопанско значение за ръста, за, за заетостта, за, кощете, за социалната политика. Обаче, възникват проблемите за е, намаления бюджет за 2015 година. Той и до сега не стигаше Ясно е, че достъпът до, до програмите и съответно финансирането е много важен, особено за МСП. Но, но този достъп е възпрепятстван в значителна степен по хоризонт 2020. Същото можем да кажем и за научно-изследователските институти. И фактически само най-големите транснационалните компании е, могат да извлекат полза и значи какви мерки могат да бъдат взети да се измени така програмата, че да се облегчи достъпът. И прави ли се нещо конкретно за МСП? особено в тези части на Съюза, които пострадаха най-много от кризата. Е, казва се не веднъж, че МСП са гръбнак на економиката, особено в южната част от Съюза. И на второ място какво е общото въздействие на, на бюджетните съкръщения и, и приели ли сте някакви корективни действия, за да, за да намалите отрицателния ефект от съкръщенията? Господин Хелмер има думата. Благодаря, господин председател, господин генерален директор. Това, което чухме до сега днес, е, е че съветът неправилно се стреми към бюджетни е, ограничения, а парламента, видите ли, е прав да иска увеличаване на бюджета. И както нерядко става тук, е, в нашата камера, напълно си затваряме очите за обстоятелството, че навсякъде в Европа държавите, търговските дружества и физическите лица са изправени пред криза на дълга, на, на заетостта и на бюджетно финансиране. Как бихме могли ние тук да очакваме запазване на темпа на, на бюджетни разходи при тези економически обстоятелства. Определено ние не би трябвало да искаме повече средства, когато всички се опитат да правят економии. Нашата цел е да видим колко, колко по-ефективно да изразходваме наличните средства. И в тази връзка, вместо да се рециклират малкото средства, с които разполагаме през брюкселската бюрокрация, би било далеч по-добре, далеч по-ефективно, далеч по-значимо тези средства да се разпределят на национално, та дори и на поднационално, на, на областно или, регионално равнище. Thank you very much ask you for the comments. It's the first round, end of first round of our... Така приключихме първия кръг а, на, на въпросите, изказвания. Сега да, да чуем отговорите. Ми, вероятно трябва да започна с последния зададен въпрос. По един демократичен начин, след дълги преговори, бе приета програмата е, Хоризонт 2020 при съгласие между парламента и съвета, в това число за 80 милиарда евро финансиране. И значи, ако е постигнато по един такъв демократичен начин е, споразумение, при зачитане на добавената стойност на субсидиарността и така нататък, естествено трябва да, да са налични средствата за разходване, така наречените платежни кредити. Ние не искаме повече пари. единството, което искаме е парите, които са обещани, които са съгласувани между парламента и съвета след продължителни разговори, нали, парите да бъдат отпуснати. И множество са изследванията, които сочат приноса, добавената стойност на европейските научно-изследователски програми. В това число за економическия растеж. И прочен, вашата страна, господина на депутата задал въпроса, е от получателите на сериозни средства по въпросната програма и която активно подкрепя научно-изследователската и развойната дейност на общоевропейско равнище, а именно Става дума за Великобритания. По-нататък, много се радвам, че ще бъде създадена постоянна подкомисия за изпълнението на Хоризонт 2020 и ние с готовност ще обезпечаваме работата на тази комисия с данни, е, каквото, каквото ви е необходимо, експертни оценки е, ще ви го предоставяме. Е, спомнахте въпроса, че кандидатурите са повече отколкото са възможностите за финансиране. Какви са причините за това? Първо, програмата е много популярна. Тя се ползва с огромен положителен отзвук сред научните работници. След това, упростена бе процедурата за кандидатстване наистина, намалени са препятствията и на трето място, и уви това не е благоприятно, е, че е, броя на кандидатите пред Хоризонт 2020 расте, защото националните научно-изследователски бюджети са съкратени. Испания да вземем, например. А, няма кой да ги финансира в национален мащаб и те естествено да се обръщат към Брюксел. Какво правим ние, за да се справим с този проблем, с този наплив? Разчитаме все повече на двуетапната процедура на внасене на проектите. Първо се представя общ така, план на проекта. От този етап 20% стигат до втория етап, на който се внася развитото е, е, финансово предложение. И там имаме 60% успеваемост, което е добре. И после ако първоначалното предложение е сравнително неудовлетворяващо, и това е, се потвърди от партньорска оценка, т.е. На, на съответното научно съсловие, е, кандидатът не може да кандидатства отново е, през следващите две години. Е, въведохме 8-месечния срок е, по искане на, на парламента Госпожа Руис е, пита за нормите на, на финансиране. Знаете, че по Хоризонт 2020 е, сме възприели една норма за всички участници, просто е, за да е по-просто. Значи 100% преки и 20% косвени, 25% извинете, косвени разходи. Това за изследователските проекти, а за новаторските 70 и 25. Тоест 70 преки, 25 обща издръжка правили сме е, компютърни модели, е, които сочат, че това разпределение ще бъде от полза почти за всички. За академичните общности, за малките и средни предприятия, единствените, които вероятно биха се натъкнали на проблеми, е, са кандидатите за финансиране с сериозни производствени мощности, с с, с сериозна материална база, която трябва да, да се финансира като, като издръжка, т.е. там нямаме преки разходи. Но общо взето това е по-малкият проблем. Господин Хекел говори за главния научен съветник на председател председателят на комисията, нали, председателят на комисията определя този е, е, лицето, което взема този пост. но постът не е закрит. Той се оваканти към края на мандата на предходната комисия и в момента е, никой не се е отказал от идеята, в момента се обмисля каква да бъде е, структурата, е, дали да се запази този пост такъв какъвто е бил до сега. В момента се е, разговаря и по този въпрос, но нека ви уверя в едно – ние е, е, на 100% държим политиката да се основава на, на, на солидна наука, а не на интуиция или слухове. Във всеки случай, е, законодателните предложения на комисията все така ще се основават на научните факти. За малките и средни предприятия да, да кажа, важно е, е да се погрижим за тях и то как? Първо, 20% от бюджета са заделени специално за тях. След това имаме много добра система от национални информационни пунктове е, в помощ на малките и средните предприятия и не на последно място упростяването на режима. госпожа Кутричка. Е, по-нататък, е, е, благодаря ви за изказването. Вие проявявате загриженост към трупането на, на научен потенциал навсякъде из Европейския съюз. Вие активно се включвате в, в тези усилия. Благодарение на упростяването на процедурата идват нови и нови кандидати, но конкретно за, за статистическата информация, след като сформирате вашата постоянна комисия, ние ще ви предоставим подробни статистически данни. И още един важен въпрос за 2% от брутния вътрешен продукт за наука. В Европа много говорим наистина за наука и новаторство, но не инвестираме достатъчно. Наистина на 2% сме по настояще И се опитваме чрез Хоризонт 2020 да мултиплицираме ефекта на националното финансиране. Не е лесно, защото в края на краища всяка държава членка трябва да поеме е своята отговорност да инвестира в бъдещето си. Но една страна като Китай, с 22% годишно увеличава разходите за, за наука. В Южна Корея ще стигнат на 5% от БВП. И това би трябвало да разбуди Европа. Не просто да говори, а да превръща думите си в дела. Благодаря. За следващия кръг изказвания 10 на 12 души са се записали. Съжалявам, ще трябва да закрия списъка. Нямаме възможност да, да, да изслушаме повече от вас и за не повече от минута на изказване. Госпожа Грифин, една минута, моля. Благодаря ви, господин председател. Делегацията на Обединеното кралство също има своята комисия и ме интересуват вашите мерки за отлични постижения, защото има млади хора, някои от тях изключени от пазара на труда, които би трябвало все пак да могат да стигнат до едни от най-добрите работни места. Как Хоризонт 2020 се превръща на практика, как използваме структурните фондове какво да направим и как да следим напредъка. Благодаря. Много добре се справихте с времето. Следващия оратор. Благодаря ви. Господин Смитс, благодаря, че ни посещавате и че толкова откровенно говорите за бюджета. Много е обезпокоително да чуем за липсата от 40%, ако продължаваме все така. Но имам конкретен въпрос. Обикновено бюджета се обсъжда чрез макротермини. Казахте, че бюджета за 2014 година е решен, като някои проекти се прехвърлят за до година. Виждам обаче, че в тези програми се говори за един надежден Европейски съюз. Междувременно има неразплатени задължения. Бихте ли казали по-конкретно какво ще се направи с плащанията, които съветът не иска да одобри? Благодаря. Благодаря ви, господин Федерли. Моят въпрос е малко по-различен, свързан е с здравеопазването и използването на антибиотици. Утре е Международният ден на осведомителната кампания за антибиотиците. Ако ние не можем да финансираме необходимите изследвания за сегашните и бъдещи нужди, ще имаме големи проблеми и с производството. Междувременно виждаме, че се изменя и начина на лечение на определени заболявания чрез антибиотици. Не се ли изследва всичко това, хората ще заплатят с живота си. Благодаря господин Левандовски. Благодаря ви, благодаря за представенето полуоптимистично, полупесимистично. При бюджета хубавото е, че имаме опростяване, но същевременно има очевидни липси и тяхното управление по-настоящем не е никак добро. Има допълнителни плащания, които ще трябва да се направят не само 2015, още 2014 година. Е, разбираеми се притесненията на бенефициентите от Обединеното кралство, защото има бюджетни ограничения и за тази година, не само до година. Благодаря, господин Зориньо. Благодаря ви, господин председател. На първо място искам да поздравя генералния директор. Много е важно наистина комисията и парламента да работят рамо до рамо. В крайна сметка би трябвало да можем да се справим въпреки позицията на съвета. Но в това, което вие представихте, има някои странности. От една страна се правят бюджетни ограничения, от друга страна имаме програмите за инвестиции в ключови отрасли, а тези ключови отрасли са същите като определените по Хоризонт 2020. През годините ние сме работили по центровете за отлични постижения, научните средища. Това е много хубаво. Но като говорим за Хоризонт 2020, трябва да отчетем и необходимостта от преразглеждане на някои от неговите насоки. Ако това не се направи, ще имаме трудности. Благодаря госпожа Вернер един конкретен въпрос за маките и средни предприятия. Виждаме, че тези, които получават субсидии не са много успешни, което води до разочарование сред малките и средни предприятия. Малка част от проектите се финансират, не се разбира защо повечето от тях се отхвърлят, как не отговарят на критериите, какво прави комисията, за да се справи с това. Благодаря. Господин Сандърс, госпожа, благодаря господин председател. Бележка към казаното до тук. Опростяването трябва да се извърши много скоро. Както и вие казахте, научните работници всъщност употребяват голяма част от времето си по административната част на проекта, не толкова по самия проект – това е проблем, който се обостря с бюджетните съкръщения в лабораториите, тъй като самите учени трябва да изпълнят и цялата административна работа. Вече няма кой да им помага. Мисля, че те наистина са експлуатирани в този случай. Благодаря. Господин Золо, Благодаря ви, господин председател. По време на процедурата за одобрение на Хоризонт 2020 обсъждахме и стратегията за специализация. С други думи, да се финансират дейностите там, където биха били изпълнени най-добре. Затова и въпросът ми е как се помага на местните организации за да могат по-добре да използват структурните фондове, как се улеснява достъпа им до средствата по Хоризонт 2020. Благодаря докладчика. Много накратко, ако обичате, господин Енглер, нямам нужда от много време за въпроса си. Вие казахте, че по 20, Хоризонт 2020 е, броят на предложенията е твърде голям. В това няма нищо лошо, но ние имаме 1 милиард по-малко, отколкото за предходната програма. И ясно е, че ще бъдем под 6 милиарда, което е много по-малко от 2007 година. Как ще се пазарите с съвета в този случай? Благодаря. Заповядайте за отговор. Благодаря. Структурните фондове и Хоризонт 2020. Това е въпрос, който мнозина от вас засегнаха. По структурните фондове има средства не само за железопътен транспорт, пътища и така нататък, но и за иновации, академични постижения. Всичко това може да помогне на регионите, така че те наистина да тръгнат по пътеката на отличните постижения. И тук е, могат да се направят добри инвестиции. Вземете Испания или Ирландия, страни, които използваха структурните фондове и се превърнаха в страни на знанието. Сега се справят много добре и с нашите програми, защото инвестираха не само в летища и гари, а и в научни постижения. Някои от вас искаха да говоря по-конкретно за намаленията в бюджетните кредити за плащания. Аз имам конкретните разчети, които ще ви изпратя. Беше зададен въпроса какво означава конкретно. Конкретно означава, че ние одобряваме проекта, проекта започва да се изпълнява и е необходимо да се осигури авансовото плащане за наемане на съответните специалисти, участието в, конференции. Когато това не е осигурено, не може да се изпълни проекта. Благодаря, че споменахте и деня на антибиотиците утре. Наистина, тук има огромен проблем с, резистентността тук работим заедно с фармацевтичната индустрия и научно-изследователските центрове. Заделили сме съответната сума за намирането на альтернативи възможно най-бързо. Знаем, че това е проблем, който засяга пряко гражданите, но утре ще представим един отличен проект точно по темата. Връщам се на кредитите за плащания. Гордеем се, че всяка година изразходваме всичко до последната стотинка. Господин Левандовски, вие казахте, че нашата програма трябва да служи за пример с 100 изпълнение. Так, мисля, че миналата година ни останаха 280 евро, така че наистина всичко се изразходва до последната стотинка и това трябва да се отбележи и при кредитите за плащания. След това информацията е, за кандидатите. Наистина получаваме много предложения, нямаме много време е, за обратната информация и обясненията защо проектът е бил отхвърлен но се надяваме в следващия кръг да има много по-обилна обратна информация, не само няколко реда. Това ми се струва, че беше всичко по съответните въпроси. Благодаря ви. Много ви благодаря, господин генерален директор. Неведнъж сме го казвали. При Хоризонт 2020 е важно не да се харчат пари, а да се инвестират пари за конкурентноспособността, растежа и заетостта. Уважаеми колеги, не забравяйте, че тази вечер в 7 часа в Европейския парламент Започваме срещата на върха за знанията и иновациите с председателите на три комисии за научни изследвания и култури, както и нашата. Това са три от комисиите в парламента. Ще говорим за иновациите, за най-добрия начин на разходване на средства – за сътрудничеството с малките и средни предприятия и академичните институции. Много ви благодаря още веднъж, господин генерален директор. Ще бъдем в контакт през следващите пет години, защото имаме нужда да работим непрекъснато заедно. Благодаря ви. Sorry nothing? Okay, perfectly organized. We are... Отлична организация. Както виждате, 4 часа и започваме гласуването. Имаме две предложения за днес след обед. Подновяване на споразумението за сътрудничество в областта на науката и технологиите, споразумение между Европейската общност и Украина. Много важно предложение, тъй като старото споразумение изтече на 7 ноември 2014, преди 10 дни. Така че трябва да вземем решение. Тук става дума за а, разширяване на отношенията, обмяна на ноу-хау, електронно гласуване. Нека първо да направим тестово гласуване да проверим дали работи системата, трябва да гарантираме, че системата работи както трябва. Няма да имаме тайно гласуване, нали така? Много е важно обаче да направим пробно гласуване. Например, харесвате ли Европейския парламент? Трябва да отговорите. Начало на гласуването. Сега ще видим край на гласуването. Много прост въпрос. Колеги, отговора не ми се нрави е, съвсем, но има голяма подкрепа за европейската интеграция, така или иначе. Всичко работи както трябва. Нека да започнем сега. Отново казвам, подновяване на споразумението в областта на науката и технологиите между Европейската общност и Украина. Едно гласуване, поименно гласуване, начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Поздравихте ме за италианския и аз съм съгласен, имам и произношение и всичко останало. На следващо място изключване на споразумение за цивилна глобална навигационна система между Европейския съюз и Кралство Марокко. Едно гласуване, начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. И това предложение се приема, казва председателя на италиански. Благодаря ви. Край на електронното гласуване. Отлична организация. Днес след обед преминаваме към точка 5. Не, точка 6 създаване на така наречен резерв за пазарна стабилност в областта на квотите. Нашия докладчик е господин Таяни, заместник председател, бивш заместник председател на комисията. Сега господин Таяня, наш колега в Европейския парламент, може да представите сега своето становище. Имате 5 минути, заповядайте. Благодаря, господин председател. В началото искам да подчертая нещо и то дебело. Аз съм за борбата с изменението в климата. Схемата за търговия с емисии е много важна, ако искаме да намалим емисиите на парникови газове с 20% до 2300 година. Не трябва да забравяме обаче, че имаме и друга цел – Тази цел беше очертана от комисията и беше подкрепена от парламента и от съвета. С други думи, до края на 2020 година 20% от БВП на държавите членки трябва да се генерира от сектора на производството. Ето защо индустрията е изключително важна като отрасъл. Естествено, че трябва да работим усилено, за да се справим с е, изменението в климата, но от друга страна трябва да положим всички усилия, за да възродим индустрията в Европа. И аз мисля, че тези е, две начинания могат е, да бъдат осъществени заедно Макар, че това няма да е съвсем безпроблемно. Можем да работим за справяне с проблемите в климата, но трябва да подкрепим и нашата промишленост. Има споразумение сега между САЩ и Китай с екологичен характер. Това е изключително важно. Само, че не се знае кога то ще започне да се прилага, вероятно в далечно бъдеще. Евентуално цялостно споразумение между САЩ и Китай е, ще е от полза, но ние трябва да се погрижим за защита на нашата индустрия. Успяхме да намалим нашите емисии с 19%. Между 2010 и 2014 година на Европа, е, емисиите, които се, се падат на Европа в глобален план, бяха намалени до 10%. Аз съм за този резерв за стабилност. Това е следващата стъпка след така наречения баклоудинг. В Европа трябва да сме първопроходци и да даваме пример на всички останали. В областта на климата. В а, сферата на промишлеността обаче а, изоставаме в момента. Много предприятия а, изместват своята дейност, има производство на продукти в САЩ, които е, са продукти на европейски компании. Е, тези продукти после се връщат в Европа и ние ги купуваме на по-висока цена. Губим хиляди работни места, защото най-добрите ни фирми напускат е, Европа. Мисля, че трябва да продължим е, да работим, е, за да подобрим е, положението. Тази система за е, резерва за стабилност беше приета по времето е, на моя мандат като заместник председател на комисията. Комисията публикува съобщение относно европейската промишленост – Европейския парламент пък прие резолюция за устойчива стуманодобивна индустрия. Имаме и други инициативи, които са насочени към подкрепа на промишлеността в Европа. Това общо взето е същината на моето становище. Естествено, готов съм да работя с докладчиците в сянка. Между другото, извинявам се, че трябваше да отложим една от срещите, които бяхме предвидели, за да обсъдим моето становище. В него има няколко ключови аспекта. Има пет точки, които бих искал да откроя. На първо място, понези фирми и предприятия, структури, които се справят изключително добре, трябва да получат 100% безплатно разпределение на, на квотите. На следващо място, комисията би следвало да вземе предвид заключенията на съвета от октомври, където се говори за производителността. По-нататък, предвидената система не трябва да се отразява негативно на цените на електроенергията, тъй като нашето електричество е едно от най-скъпите в света. 30% се увеличи през последните години цената на електричеството в Европа. В Америка тя падна с 40% поради използването на шистов газ. Ако искаме да можем да се конкурираме в промишлен план с останалия свят, трябва да можем да компенсираме косвените разходи. Само по този начин ще успеем да се справим с нелоялната конкуренция. Ако не стигнем до цялостно задължително обвързващо за всички споразумения, ще стигнем до изтичане на въглеродни емисии, до преместване на, на компании, така или иначе. И ще загубим а, и работни места. В заключение трябва да кажа, че трябва да работим за по-голяма енергийна ефективност. Смятам, че трябва средствата, които се генерират от схемата за търговия с емисии, тези средства трябва да бъдат реинвестирани обратно в промишлеността. Благодаря госпожа Грифин от името на социалистите и демократите. Господин председател, колеги, искам да благодаря на докладчика за неговото становище по това предложение на комисията за създаването на резерв за стабилност в рамките на схемата за търговия с емисии. Всички знаем, че настоящата система с съкрещението СТЕ не функционира добре и има твърде голямо предлагане на квоти. Много е важно да се промени положението. СТЕ трябва да се превърне в механизъм, който контролира емисиите и води до чисти инвестиции. Мисля, че е, резерва може да е правилният инструмент за постигане на тези цели, но само ако той е с правилна ориентация и обхват. На първо място процеса трябва да се ускори. Колкото по-рано започнем да работим, толкова по-ефикасно ще се справим с проблема на свръхпредлагането на квоти. Ако имаме добър инструмент, защо да чакаме с неговото прилагане? В тази връзка 2017 година би била добра година за започване. На следващо място трябва да се премахне така наречения баклоудинг на квотите. Ако искаме да се справим с предлагането на квоти, не можем да се отклоняваме от предприятия подход и да връщаме обратно квоти на пазара. Що се отнася до становището на докладчика, мисля, че трябва да се поговори относно приложното поле на регламента. Няма нужда да се променят правилата по отношение на въглерода в тази връзка. Може да има промени в това отношение в друг контекст, като си му предвид и заключенията на съвета от 2014 година. Работим по законодателство, което ще има сериозно въздействие върху бъдещето. Нека да използваме здравия си разум и да работим бързо и ефикасно, като не изпускаме от очи ясната цел, която имаме. Благодаря господин Тушановски от ЕКАРА. Благодаря, господин председател. От името на господин Грубарчик ще изкажа позицията на ЕКАРА. Господин Грубарчик не можа да дойде, така че искам да представя неговата позиция. Искам да благодаря на господин Таяни, защото той изтъква нещо изключително важно. И това е, че не трябва да изпускаме от поглед конкурентоспособността на европейските компании. Поради предприятите инициативи, цените нараснаха. И индустрията пострада. Бих искал да ви напомня за един дебат, който проведохме в нашата комисия преди около година. Изключително драматичен беше дебата тогава. И тогава чухме едно предупреждение относно цялостното функциониране на системата на квоти. Аз подкрепям господин Таяни. Енергийната индустрия има нужда от промяна. Трябва да се действа прозрачно, за да се избегне натрупването, изкуственото натрупване на допълнителни разходи. Споменахте за високата цена на електричеството, която осложнява живота на европейските компании в глобален план. Съществуват мерки, които могат да се предприемат, за да се подпомогне индустрията. стъпки, които могат да доведат до реален напредък. Системата на квотите трябва да се наблюдава отблизо в нашата комисия. Знаете, че е, много често ни се предоставяха на вниманието различни графики, прогнозни анализи, само че изводите от тях не се оказваха е, действителност. Трябва съответно постоянно да се говори за функционирането на тази система. И в заключение, позволете ми да благодаря на господин Таяни още веднъж. Следващия оратор, господин Федерле от името на Алде. Благодаря, господин председател. Ще говоря съвсем накратко по шведски. Имаме няколко притеснения по отношение на предложението на господин Таяни. Готови сме да разговаряме, за да изгладим недоразуменията. На първо място бихме искали текста на нашата комисия да се съсредоточи основно върху резерва. Виждам, че господин Таяни говори за изместването на въглеродни емисии. Трябва да има промяна в това отношение, но не тук. Настоящото становище трябва да е свързано само с резерва. На следващо място, подобно на социалистите и демократите, ние предлагаме да се започне по-рано 2017 или пък 2018 по практически съображения. Ниските цени на пазара в момента просто заблуждават предприятията. Обещават им, че цените на въглеродните емисии ще са ниски постоянно и, е, съответно, и съответно се смята, че през 2021 година системата ще бъде премакната, но това няма да се случи. И през 2021 година е, живота на тези предприятия ще се осложни значително, така че трябва да започнем през 2018 година. Великобритания и Германия подкрепят тази позиция. Що се отнася до така наречения баклоудинг на квоти, смятаме, че е, квотите трябва да се връщат е, незабавно в резерва. Ако те се връщат на пазара, пазара ще стане по-нестабилен и ще има въздействие върху е, схемата за търговия с емисии. Смятам, че трябва да се въведе механизъм, постоянен механизъм за отмяна. Например, ако има повече от 500 милиона квоти в резерва в рамките на две години, 20% трябва да бъдат заличавани за постоянно, в допълнение към другите е, механизми. По отношение на праговете, мисля, че може да има известно променяне тук. Трябва да има намаляване, например, а годишното, годишната промяна трябва да бъде не повече от 50%. Аз разговарях с Генерална дирекция енергетика. Мисля, че това е една добра отправна точка, когато се връщат емисии е, обратно на пазар. Трябва да се прави преглед е, веднъж на две години, преди да започне нова фаза. Е, това казвате вие за двете години. Аз мисля, че двете години са твърде дълъг срок. Смятам, че би било добре да има годишно и даже а, е, месечно а, е, оценяване на това, което се случва. Е, трябва да намалим съответно периода от 2 на една година и половина. Имаме два въпроса към господин Таяни, който е основен докладчик по становище. В изменение 7 казвате, че нетните квоти трябва да бъдат представени. Чуда се каква е разликата. Е, опитах се да поговоря с колегите от Генерална дирекция енергетика. Не разбрахме точно за какво става дума. Има и изменение номер 7 за авиацията. По силата на вашето изменение това не би ли означавало, че е, повече от емисиите ще бъдат включени в резерва, ако се изключи авиацията, имам пред. Господин Ериксон. Благодаря. Бих казал, че системата, схемата за търговия с емисии не даде очакваните резултати. това е, е всеизвестно. Много недостатъци има системата и е, трябва да се направи нещо и аз много се радвам, че комисията прави опити в това отношение, поради което се отнасям положително към идеята за резерв за стабилизиране на пазара. Според мен, общо целта би следвало да бъде да се изглади кривата на движение на цената на въглерода, на въглеродните емисии. Това е важно за промишлеността, за замърсяващите отрасли, за да могат те да планират своите капиталовложения. Освен това, ако се стабилизира цената на въглерода, ще нараснат капиталовложенията и повече стабилност, повече работни места, ще паднат цените на енергоносителите, по-висока енергийна е- ефективност, по-висока конкурентна способност. Още ще се намали вноса, ще се увеличи енергийната независимост. Важен въпрос за Съюза, знаете. И в крайна краища, разбира се, ще е, се отбележи спад на въглеродните емисии. И значи, е, ценообразуването на въглеродните емисии е обект на общ интерес, поделен интерес навсякъде в Европейския съюз, поради което аз смятам, че предложението Таяни сочи в обратната и съответно неправилна посока. Едва ли не се твърди, че е, трябва да се откажем от цена на въглерода. Това, това не е в полза на никого. Нито на околната среда, нито на економиката. Най-важното нещо, което следва да направим, според мен, е да, да, да, да поискаме по-ранно задействане на резерва някъде към 19-та година, в никакъв случай не към 21-та. Фактически веднага е, след като приключи процедурата на отлагане на емисионни квоти и от там нататък всички така отложени квоти трябва да постъпят в самия стабилизационен резерв. По този начин, както казах, ще се, ще се постигне целта за изглаждане на ценовата крива. Много неща още могат да се направят, разбира се, за усъвършенстване на системата, но най-важното според мен е ранното и задействане на, на пазарния резерв – Съответно, от системата на отлагане да се премине към системата на вливане на квотите на резерва. И според мен това е най-важната ни задача, да не успеем да намерим компромис по този въпрос. Господин Лансдорф има сега думата, мисля, от името на Обединената левица, замества господин Енгст. Прав ли съм? Да, но трябва да кажа, че позициите са диференцирани в нашата група. Моята във всеки случай е ясна. Бих си послужил с една сентенция на знаменит полски автор. Дори и да се отправиш на поклонение до Божи гроб, краката ти пак ще миришат. Е, та, та ние, ние търсим този, този грал. Системата за търговия с емисии, обаче гралът не успя да ни изпише веждите. А просто наля масло в е, спекулативната машина на европейската економика, породи нова неопределеност, нова несигурност, Първоначално тон въглеродна емисия струваше 31 евро, след това цената се срина, та се стигна на 6-7 евро. Но това, което ме изненада, е, че най-големите привърженици на отлагане на квоти от е, разпространение бяха банките. Разговарял съм с банкови представители, те всички се изказват подкрепа на това е, изтегляне на квотите към края на периода. Всички са за преодоляване на последиците от изменението на климата. Но, всъщност, банките се стремят да намерят някакъв заместител на финансовите деривати, като е, инструменти за търговия на вторичните пазари. Кризата фактически унищожи тази, тази търговия и те сега се опитват да вкарат квотите в тази игра. И аз също взето съм за предложението на господин Таяни. Е, би трябвало много внимателно, задълбочено да обсъдим предлагания компромис. Господин Таборано от Европа на свободата и пряката демокрация. Благодаря, господин председател. колегата пак си е, възпрепятствам да присъства. Той е докладчик в сянка, но аз ще кажа няколко думи от свое лично име. Напоследък в Италия ни споделяха много бедствия. Генуа е на практика разрушена, кални свлачища, щетите се изчисляват на милиарди. В, в терми се затваря металургичен комбинат поради неконкурентна, конкурен... Е, е, нелоялна конкуренция от страна на други страни, които не участват в системата за търговия с емисии. До какво става дума? Системата не действа. Така както и глобализирания свободен пазар не дава очакваните резултати. Няма да можем да се предпазим от загуба на работни места и от, от загуба на конкурентоспособност. И значи трябва да се направи много повече. Ще имаме възможност да, да обсъждаме този въпрос нееднократно за напред. Колегата Таяни предлага изменение, според което е, средствата, постъпващи от е, схемата за търговия с емисии, следва да бъдат инвестирани за внедряването на безвъглеродни технологии, за нулеви емисии, не 50% е както се предлага, аз бих, бих настоявал за 100% влагане на постъпленията в тази посок. Благодаря. Така, е, изчерпахме изказванията от името на политическите групи. Сега всички, които са се записали, за не повече от две минути, моля, господин Гербранде. Благодаря, господин е, председател. Да започнем с изтичането, така наречено, на въглерода. До някъде съм изненадан, че господин Таяни подхваща въпроса, защото той по-добре от нас, е, като бивш член на комисията, знае, че този аспект не само, че е отчетен в предложението за пазарния резерв към 2020, а и че е постигнато политическо споразумение е, за възприемане на 30 евро на тон като е, репер е, прагово равнище за изтичането на въглерод. На мен ми се струва следователно, че господин Таяни отчита два пъти този ефект. Колкото и да е тревожен той, не е коректно да се отчита два пъти. Главната цел на пазарния резерв, разбира се, е да поправи недостатъците на СТЕ. Защо? Значи, първо, не се постига търсеното влагане на средства в чисти технологии, поради което в крайна краища няма и да постигнем заложените показатели за намаляване на емисиите на въглероден двуокис в Европа. И оттам нататък цялата ни представа за бъдещето на европейската економика – се поставя под въпрос. Да, е, Европа трябва да има промишленост, индустрия, но каква? Вчерашната, днешната или пък някаква нова? утрешна и според мен е именно за това последното става дума. Днес в един холандски ежедневник много хубаво се казва, един холандски предприемач, е, е, изобретил две добавки към цимента, тъй като на производството на цимент се падат до 5% от световните емисии на въглероден двуокис. Добавяйки въпросните добавки, може, е, този изобретател твърди, че може да постигне 30% намаляване на емисиите. И не само това, а качеството на, на този цимент е по-високо от цимента, който днес се произвежда. Така че един а, технологично по-съвършен проект и при това по-чист. Това трябва да прави Европа. Такава трябва да бъде европейската економика, но това ще стане възможно само ако вложим достатъчно средства в новаторството и оттам пък това може да стане само ако схемата за търговия с емисии действа. Нека а, а, да Държим сметка и за това, че Китай всяка година увеличава разходите за научно-изследователска и развойна дейност с повече от 20%. Южна Корея харчи 5% всяка година от БВП, а ние в Европа сме на 2%. Благодаря, господин Марта, следващият оратор. Това Благодаря, господин председател. Наистина, благодаря на нашия докладчик за това, че поставя въпроса за конкурентоспособността на нашата промисленост. Аз а, а, се отнасям а, с особено внимание към, към същите тези проблеми, но според мен а, е дошло време да а, а, въведем европейската индустрия в един, тъй да кажем, добродетелен кръг е, че Европа се придържа към положенията от протокола е, от Киото за опазване на нашата планета. Да, разбира се, но е, не бива да жертваме конкурентоспособността на нашата економика. Европа трябва да престане да бъде големия наивник в контекста на тези, на тези преговори, на тези отношения е на краищата, в един момент Европа трябва да каже, който иска да произвежда извън Европа, за да се предпази от въглеродните ограничения, ако обича да продава извън Европа. Ред с това, разбира се, трябва да се инвестират средства в чисти технологии. И аз бих искал да, към това да, да добавя, че всички е, продукти, всички стоки от трети страни които не отговарят на нашите е, изисквания, трябва да бъдат задължени да закупуват емисионни квоти, е, за да се облегчи положението на унези добродетелни промишленици в Европа, които, се, е, които милеят за бъдещето на нашата планета. Европейският съюз следва да бъде лидер, да стимулира останалите континенти да го последват. Благодаря. Господин Левандовски. Предпоставката, на, на, на която се позовава комисията, е така нареченото несъответствие между търсене и предлагане на, на квоти. Колкото търсенето е доста колебливо. Обикновено цената всъщност постига равновесие на пазара, но тук всъщност се оказва, че пазарът не е свършил работата си и затова е, ние се намесваме. Е, е, значи първата намеса за коригиране на това положение бе чрез отлагане на 900 на квоти на стоеност 900 милиона. Сега резерв за пазарна стабилност. И фактически това, това са форми на намеса в действието на пазара. Според мен предложенията, измененията, които предлага Антонио Таяни са разумни. Тъй като колкото и изкуствено да, да се създава, да се търси създаването на известно равновесие, то това не е самоцел. цел не, не, не е целта на, на Съюза. Далеч по-важният въпрос е как да постигнем, да, да примирим двете противоречиви задачи, а именно намаляването на емисиите от една страна и повишаване конкурентоспособността от друга. Поради което аз не мога и да не подкрепя идеите на господин Таяни. Благодаря. Господин Лопес има думата. Много ви благодаря. В нашата комисия Нееднократно сме казвали, че трябва отново да индустриализираме Европа. Това е неотложна задача. Индустрията е от полза на економиката, иновациите, заедостта. Ето защо е необходимо да помагаме на тази индустриализация. Комисията би трябвало да представи план за реиндустриализирането на Европа и економическото възстановяване. Що се отнася до борбата с измененията на климата, аз поделям тревогите на докладчика. Трябва да намалим емисиите на парникови газове, но и да помагаме на промишлеността. Ето защо аз подкрепям резерва за стабилност на пазара, но би трябвало той да се разглежда заедно с мерките в помощ на индустрията и намаляване на енергоемките производства. В Испания говорим за 30% от БВП. Много е важно да отбележим и опадъка на стоманодобивната индустрия не само в Испания, но и в цяла Европа. Заради цената на енергията. Ето защо трябва да призовем комисията да направи повече не само резерв за стабилност на пазара, изобщо един амбициозен план в помощ на европейската индустрия и борбата с измененията на климата. Необходимо е да гарантираме конкурентоспособността на МСП. И накрая, ако ми позволите, исках да отбележа, че Европа трябва да е лидер в борбата с измененията на климата, но е необходимо да дава пример и с иновациите и заедостта. Господин Елдер, благодаря. Господин Таяни говори за възстановяването на промишлеността и същевременно климата. Но това са две диаметрично противоположни задачи, защото енергийните разходи нараснаха заради промените на климата и борбата с тях. Господин Таят ни спомена 20%, но това е невярно. Ние не сме намалили емисиите с 20%, те се изместиха към Китай. Всъщност това преместване на емисии от държава в държава е факт и компаниите като Siemens, BSF и други просто закриват производство и се местят на други места. Това се случва и ние не можем да позволим то да продължава. При схемата за търговия с емисии търсим пазарен механизъм. Но вижте, колеги, не може непрекъснато да има регулаторна намеса, когато говорим за един пазарен механизъм. Това не е пазарен механизъм. Сега се споменава механизъм за стабилност на пазара, квоти и така нататък. Това са пълни нелепици в моята държава, където не сме толкова параноично настроени за емисиите на въглероден двуокис, пак въведохме доста такси, но според икономистите, за да се намалят въглеродните емисии, е по-добре да има един пряк въглероден данък, нещо далеч по-прозрачно, справедливо и ефикасно от гледна точка на производството. Защо обаче европейските институции никога не си признават, когато един проект се провали? Ето видяхме какво стана с еврото, което се провали с гръм и трясък. Защо продължаваме да настояваме, че тези проекти са чудесни, когато е минала датата им на годност? Благодаря ви, следващия ни оратор. Господин Ройл, благодаря. Ние дълго можем да говорим какво се е провалило и какво не но при схемата за търговия с емисии все пак имаме инструмент за намаляване на CO2 чрез пазарен механизъм. Според мен това всъщност е, проработи. Има някои проблеми, но сега виждаме, че се опитваме да се намесваме в един принципно пазарен механизъм. Съгласен съм с господин Таяни и трябва да внимаваме доколко далеч искаме да стигнем. Необходимо е да подобрим климата и заедно с това да облегчим бизнеса но въпреки всичко чуваме само красиви думи за подкрепата на индустрията и за това колко е важна тя за нас. От друга страна, ние не представяме да поставяме пречки пред нея. Мисля, че е необходимо да бъдем по-предпазливи при актуализирането на схемата за търговия с емисии, като същевременно сме и отговорни, както каза господин Таяни. Хубаво е да помагаме на иновативните индустрии. Каза се, че не бива толкова да се помага на старите, но тук има неразбиране. Тъй наречените стари индустрии също са иновативни. Благодаря. Нека кажа следното. Нямам нищо против концепцията Таяни, един подход на постепения напредък. Всичко това е чудесно. Стига да имаме безплатното разпределение на квоти. Така или иначе обаче, на нас ни се предлага компромис, а резерва според мен е твърде висок. Това е пазарен инструмент – и тук имаме отлагане, като на всеки няколко месеца настъпва промяна, а индустрията инвестира с хоризонт 30 години, ние не можем непрекъснато да правим промени в системата, защото това ще намали доверието на хората в нас. И предлаганото от господин Таяни е като някакъв лейкопласт върху раната. Това е компромис не е всъщност желаното от НП от самото начало. В Комисията по околна среда се смята, че е необходимо да се следва тяхната концепция – и ние в Комисията по промишленост, изследване и енергетика трябва да сме много предпазливи. Не бива производството да бъде изхвърлено от играта. Много ви благодаря, колеги. Чудесно е да можем да разглеждаме проблемите от гледна точка на няколко комисии. Господин Герек, заповядайте. Благодаря ви. Доста време се занимавам с СТЕ. От самото начало ще кажа обаче, че тази схема беше неуспех. Ние можем да продължим да променяме разни детайли по нея и да се опитваме да се справим с новите проблеми и новите празноти. Какво става сега обаче? отново искаме по някакъв начин да закърпим системата. Много говорим за конкурентно способността в един по-широк смисъл, как да я определим, как да я измерим. Споменават се различни цифри, 400 милиарда тона. Добре, откъде идват тези цифри? За мен системата не е ефективна, и при емисиите CO2 не се отчитат горската и земеделската дейност. Би трябвало следователно да използваме различна система. Например, тъй наречения backloading или отлагането би ни помогнал да работим по-ефективно и да използваме иновациите за намаляване на емисиите на CO2. Но така или иначе не бива да търсим стабилност на всяка цена. Благодаря, госпожа Вернер. Благодаря ви, господин председател. Според комисията този резерв трябва да се въведе 2020-2021 година. Аз бих предложила 2017, за да може фирмите да разчитат на сигурни инвестиции. Е, след това отлагането и квотите би трябвало и временното им отстраняване от пазара. Имайте предвид, че имаме излишък от 2 милиарда което означава, че средната цена на CO2 е 3 евро и 20 евроцента, но ние не бива да изпращаме погрешния сигнал по отношение на тази цена. Струва ми се, че не бива да чакаме две години, за да реагираме на непредвидените обстоятелства. Според мен, предложението на комисията не решава проблема и с преместването на емисии. Един наболял проблем – При енергоемките производства също така трябва да има много ясни правила срещу изместването на емисиите. Но така или иначе, този резерв за стабилност на пазара е нещо много различно от мерките срещу преместването на емисии. И ние би трябвало да се водим най-вече от заключенията на съвета защото там този въпрос вече е обсъждан. Благодаря. Следващият оратор господин Занонато. Благодаря ви, господин председател. От една страна искаме да намалим парниковите газове, да се борим с измененията на климата и от друга страна да спасим индустрията трудно ще е да направим и двете. Трудно ще е да го постигнем едновременно. Но това е важно, защото не решим ли двата проблема, ще се окажем в една бедствена ситуация. Индустрията ни трябва да е конкурентна, но е вярно. Необходимо е да опазим околната среда и да се водим от споразуменията от протокола от Киото. Като че ли тези две цели са напълно противоположни. Но трябва да се изправим пред предизвикателството да работим и по двете. Според мен е важно да се мисли не само за качествените показатели. Трябва да се мисли и как качеството се обвързва с количество. Така, може би, ще стигнем до една разумна перспектива. Иначе по-настоящем е трудно да се каже как ще решим проблема с енергоемките производства, как ще се увеличи цената на търгуваните емисии. И ясно е, че тук има намаление на цената, нещо, което ще трябва внимателно да анализираме и да разберем причините. Струва ми се също така, че е много добре да използваме средства от СТЕ в името на технологичните иновации. Благодаря ви. Госпожа Кастио Вера, благодаря. Едва ли има какво да добавя към вече казаното, но ми се струва, че Предложението, представено от господин Таяни, отговаря по-добре на нашата дискусия относно необходимостта да запазим конкурентоспособността на европейската индустрия. И ми се струва, че тук наистина е паднал акцента – Същевременно, може би е необходимо този акцент да бъде по-голям. Имаше много дебати и за отлагането на продажбата на търг, и за цената на квотите. Но нашата комисия обръща специално внимание на конкурентоспособността на индустрията – на мен ми се струва, че това е пътят напред. Ще видим доколко е възможно предложението да се нюансира, доколко можем да направим предложения за изменения, но така или иначе вървим на добър път. Благодаря ви. Сега бих искал господин Таяни, към когото се обръщам, да каже няколко думи. Ако трябваше като докладчик да обобщите дискусията, господин Таяни. Благодаря ви, господин председател. Благодаря на колегите, които се включиха в разискването. Виждаме, че се оформя широк консенсус. Самия брой на включили се колеги показва голям интерес към темата – Нека подчертая обаче фактора време, както каза и господин Лопес. При този вид законодателни мерки е необходимо да се водим от настоящето, от това, което се случва в момента – А в момента виждаме, че все още има криза, тече процеса на деиндустриализация, милиони губят работата си. Същевременно други части на света стават по-привлекателни за инвестициите. Достатъчно е наистина да погледнем какво се случва в стоманодобива. Нека ви напомня изменение 15 в което се споменава датата и юни 2015. Според мен, ние трябва да предогаждаме събитията, да сме готови за това, което ще се случи след година и половина. Но така или иначе, духа на предложението означава много сериозно отношение в борбата с измененията на климата. От друга страна, знаем, че индустрията покрива и енергийните разходи, които стават все по-голяма трудност, все по-голяма бариера за нашата промишленост. Но нека се спра и на изменение седмо, където се добавя думата мед в английския вариант. Тук Комисията може би не е била достатъчно ясна Така или иначе, аз няма как да не съм повлияна от а, предходната си отговорност свързана с индустрията, работих по въпросите на аеронавтиката, на конкурентността там. Знам, че в авиационния отрасъл има и много неевропейски дружества, но ние се опитваме да увеличим конкурентните позиции именно на европейските дружества. Благодаря на всички колеги, които ме подкрепиха. Е, за идеята фондове от СТЕ да се насочат към индустриални иновации. В крайна сметка, ние се опитваме да свържем двата края при едни много ограничени средства. Затова искаме да реинвестираме, да можем да подобрим качеството на индустриалния продукт. Като бивш комисар си спомням, че се говореше за третата индустриална революция, която ще е револю... революцията без въглерод, без замърсяване. Междувременно инвестираме в индустриалните политики, ето Хоризонт 2020 цели иновации, изследвания и до голяма степен и моето желание като комисар е същото. Разбира се, има индустрии като циментопроизводството, които са много енергоемки и там трябва да се търсят определени показатели и тяхното покриване, защото е важно да се борим с измененията на климата и същевременно не бива компаниите да изнасят производството си в Китай. Няколко крайни бележки. Благодаря, господин председател. Ще бъда много кратка. Съгласна съм, че тези разисквания са в контекста и на срещата на съвета от месец октомври, някои важни заключения – важни нови действия в, на Русия и Китай срещу измененията на климата, на САЩ и Китай, извинете. Ще се спра на четири съображения по предложението. Първо, целта. Според мен трябва да си дадем сметка, че този резерв се справя с големия излишък от квоти. Би трябвало да се реши бъдещия проблем, така че това е една система с поглед към бъдещето, за да има по-голямо доверие в СЕТЕ, по-голяма стабилност на въглеродния пазар. Това се дебатира и днес. Бързото приемане на решението означава, че ние няма да изпуснем възможностите, които ни се дават за инвестиране в иновации, нисковъглеродни механизми. И една бележка на последно място не беше споменато до сега но като експерт мога да кажа, че това е един гъвкав инструмент за увеличаване на предлагането на квоти, ако изведнъж се увеличи рязко търсенето. Така ще се помогне на отраслите в риск. На второ място. Конкурентоспособността – Наистина е много важно нашата индустрия да е конкурентна. Но е така или иначе помага за това чрез безплатното разпределение на квоти. Ние сме казвали неведнъж, че сегашната защита ще продължи до края и на настоящото десетилетие нещо много важно. Европа, освен това, успя при показателите режима срещу преместването на емисии. Европейския съвет през октомври излъчи и ясно послание, което чуваме и днес. На трето място. По предлаганите изменения ще кажа следното – първо, за преместването на емисии Съответният комисар вече отбеляза, че се работи по предложение, което да отрази заключенията на съвета. Правилно отбелязаха евродепутатите и конкретно докладчика в началото, че е имало елементи, свързани именно с борбата срещу преместването на емисиите. Комисията ще вземе всичко това под внимание. Имаше и други изменения, обсъждани днес. Ранния старт, например, и отложени квоти и тяхното преминаване към резерва. Ще повторя казаното от комисаря Каниете – при мнозинство в парламента и съвета, комисията няма да се възпротиви на такива промени. На четвърто място, господин председател, графика. Много е важно, според нас, предложението да се, възприе... да се приеме възможно най-скоро. Ние ще улесним това ранно одобрение, като работим с парламента и съвета. И накрая, господин председател, моят комисар вече отбеляза, че дебатът би трябвало да приключи бързо. Комисията предлага преразглеждане и на СТЕ, нещо, което е много важно с оглед на предвидимостта и промените за системата 2030. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви, госпожо. Както и вие подчертахте, колеги, трябва да очакваме доста голяма подкрепа за нашия докладчик по становище. Много колеги изказаха своята подкрепа, но от друга страна трябва и да сме подготвени за разговори с нашите колеги в Комисията по околна среда, тъй като те може да имат различно мнение. Трябва да сме подготвени. Всъщност ние винаги се подготвяме. Искам да благодаря сърдечно на господин Иво Белет, който е тук в залата. Той е докладчика от страна на комисията Енви. Чухте всички наши е, бележки, очаквания. Вероятно, основната насока на нашите изказвания е малко по-различна от тази в вашата комисия по околна среда. Надявам се, че ще успеем да стигнем до компромис. В нашата комисия е, отговорен по становище ще е господин Таяни той ще види какви ще са измененията. Искате ли да кажете няколко думи, между другото? Заповядайте. Това е комисията по промишленост и иновации все пак. Благодаря. Само една минута. Благодаря, че ми дадохте думата. Знаете, че в тази комисия сме работили рамо до рамо в продължение на 10 години. Познавам много от хората тук в тази комисия. Сега съм в комисията по околна среда. Ще представя своя проект на доклад съвсем скоро. Като цяло, мисля, че сред вас цари разбирането, че системата трябва да се промени, да се поправи. Няма пълен консенсус по отношение на датата за започване, няма пълен консенсус по отношение на отложените квоти. Смятаме, че това трябва да се направи, но как да се направи е въпроса за да се постигне съответния ефект по отношение на резерва за стабилност. Той не представлява още един backloading или отлагане. Това беше един опит за да се реши проблема с свърхпредлагането на пазара. Когато парламента подкрепи баклоудинга, той ясно поиска от комисията да направи структурно предложение за реформа. И това прави комисията в момента структурна реформа. Това е пазарна реформа, за да не може за бъдеще комисията да се намесва, а да може самия пазар сам да се реформира. Чухме много конструктивни предложения Готови сме да проявим откритост, да работим за постигане на компромис с вашата комисия, за да се намери цялостна подкрепа за това предложение на комисията. Комисар Каниете каза миналата седмица, че се надява да стигнем до окончателно решение до февруари или март, за да можем да се договорим и с съвета, естествено, в рамките на съответните преговори. Благодаря, каза председателя. Крайният срок за внасяне на изменения е 24 ноември. След една седмица, значи. В 12 часа. Разполагаме с графика на работа по това становище. Най-важният крайен срок е след една седмица, именно срока за внасяне на изменения. Благодаря на всички вас, на докладчиците от двете комисии, на докладчиците в Сянка. Стигаме до точка 7 от дневния ред. Програма за конкурентоспособност на предприятията и малките и средни предприятия. Състояние на нещата, презентация от името на Европейската комисия. От името на комисията тук е госпожа Фулвия Рафаели от Генерална дирекция предприемачество. Както знаете, тази програма беше приета в края на 2013 година. Целта на програмата е да е, улесни достъпа до кредитиране на предприятията, тъй като в момента има големи затруднения в това отношение. През последните 7 години 100 000 малки и средни предприятия използваха кредитиране по подобни програми като тази, която носи названието Косме за конкурентоспособност и иновации. Сега започваме разговори по нашата нова програма. Предвидели сме един час. Малко закъсняваме, вероятно ще успеем все пак, госпожо директор, колко време да ви отпусна? 10 минути, дали е възможно? Добре, благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря за това, че ми дадохте тази възможност да представя целите на нашата програма, наречена Косме. Както вие казахте, това е програма за конкурентоспособността на предприятията и МСП. Това е първата програма, която е насочена към малките и средните предприятия. Това е един от основните инструменти за подкрепа на нашите европейски компании. В началото искам да представя какви са проблемите. И с какви проблеми трябва да се справи програмата между 70 и 88% от компаниите считат, че административните трудности, които се пораждат в други държави членки, са нещо важно като фактор, когато решават дали да участват в трансгранична търговия пропуските в единния пазар пречат на гражданите, на компаниите, на МСП да се възползват в пълна степен от възможностите на този единен пазар. Ето защо е много важно да се предприемат действия, за да се избегнат излишните административни тежести за малките и средните предприятия. Втори важен фактор, който засяга конкурентоспособността на МСП е е, не силния предприемачески дух в Европейския съюз. Едно проучване на Евробарометър от 2012 година показва, че само 37% от европейските граждани биха искали да са самонаети в сравнение с 51% в САЩ и 56% в Китай. Отпускането на нови кредити за компаниите е, за суми от по-малко от 1 милион е, в еврозоната е, намаля значително от колапса на Lehman Brothers през 2007 година. В Европейския съюз и в еврозоната в частност банките ограничават кредитирането, достъпа до финансиране остава едно от най-сериозните притеснения за 50% от МСП в Европейския съюз. В Кипър, в Гърция, в Словения това е най-големия проблем за компаниите. В сферата на строителството, в сферата на иновациите, микропредприятията изпитват големи трудности да привлечат средства. Ограничената интернационализация на МСП в и извън Европа засяга компаниите. Според някои оценки, в момента само 25% от МСП в Европейския съюз работят за износ или са изнасяли продукция през последните 3 години. Само 13% от МСП в Европейския съюз регулярно изнасят своята продукция извън Европейския съюз. И само около 20% са инвестирали извън собствената си страна. Какви са целите на програмата Косме? Косме се опитва да помогне на МСП да решат тези четири предизвикателства, които току-що очертах. Косме е първата програма, която е насочена специално към малките и средните предприятия. Основната й цел е да насърчава иновациите, растежа на МСП и да укрепва тяхната конкурентоспособност. Тя ще разчита на местни финансови посредници, както и бизнес организации, например банки, търговски камери, клъстери и така нататък, които би трябвало да действат с подсилващ ефект. Цялостният бюджет е, на програмата за периода 2014-2020 година е 2,3 милиарда. Тази програма се основава на годишни работни програми. Работната програма за 2014 година Е, ще разчита на 246 милиона евро. 20% от цялостния бюджет, както се предвижда от регламента, се полагат за подобряване на достъпа до пазари около 61 милиона евро с средствата за 2014 година. Двете основни цели са да се подобри достъпа до пазари извън Европейския съюз и да се предоставят конкретни услуги на малките и средните предприятия. Основните ни действия, финансирани по тази цел, е да се финансира Европейския Европейската предприемаческа мрежа. Това е продължаване на дейност, която започна в рамките на предишната програма и е, тя се оказа изключително полезна, тъй като се дава възможност на компаниите да използват е, принципа на едното гише, за да получават помощ и да подобряват своята конкурентоспособност. способност около 600 организации за подкрепа на бизнеса в 52 страни разгръщат тази мрежа, включително Марокко, Египет, Израел. В следващите няколко години Мрежата може да се използва и за сътрудничество с други програми, като Хоризонта 2020 ще се окоръжават МСП да участват в различни европейски програми, като използват в максимална степен ефекта на синергия. И съответно финансирането, което се отпуска за МСП като цяло. През феврари 2014 година се появи предложението за участие в тази мрежа Получихме редица предложения, в които участват повече от 600 организации. Очаквам подписването на споразумението за безвъзмезна помощ да бъде през януари 2015 година. Втора тръжна процедура се предвижда за тези географски области, които не участваха в първия кръг. Друга цел на програмата Косме са така наречените онлайн портали. Тук има познати инициативи, като бизнес портала Твоята Европа, е, интернет портала за интернационализация на МСП и така наречените е, помощни бюра в рамките на интелектуалната собственост. Това са инициативи, които дават е, съвети, полезна информация на компаниите, там работят специалисти. Тази услуга се предоставя в различни райони и страни, там където, например, има проблеми с правата на интелектуалната собственост. Тази услуга се предоставя на място в страната на МСП и в различните държави, където те смятат да се установят или да работят. Различните предложения за разгръщане на тези е, портали ще бъдат е, оценявани през първото три месече на 2015 година. 11% от проекта Косме се заделя за подобряването на рамковите условия за бизнеса. В рамките на тази цел Косме финансира микс от политики с цел подобряване на на дейността на компаниите. От една страна имаме действия, които са насочени към подобряване на вземането на решения в комисията и разгръщането на по-добри политики за малките и средните предприятия. Тук се включват, например, дейности за намаляване на административното бреме. Знаете за така наречената група Штойбер – и от друга страна имаме обмена на добри практики между политиците и власт и имащите. Второто направление тук е подобряването на конкурентоспособността в различни сектори. Тук се включват различни инициативи, като подкрепа на клъстерите, на различните е, електронни умения и така нататък. Искам да спомена тук конкретно една много добра програма за клъстерите. Тя започна през 2014 година. Има и друга програма за интернационализация на клъстерите. Що се отнася до сектора на туризма, през 2014 година дадохме ход на процедура за предоставяне на заявки за улесняване на придвижването на младите хора в рамките на туристическите сезони. Има и още една тръжна процедура за диверсификация на туристическите услуги и продукти. Третата област, в рамките на Косме, за която се заделя 2,5% от цялостния бюджет, е насърчаването на предприемачеството. В рамките на тази цел финансираме Еразъм за млади предприемачи. Това е най-популярната програма. Комисията предприема действия за улесняване на мобилността за млади предприемачи, като целта е те да могат да получават умения, опит и целта освен това е да се подобри технологическия капацитет за управление на, на предприятията. През 2007 година започна а, втория цикъл на така наречената програма Еразъм за млади предприемачи. През 2015 година пък ще започне нов етап в тази програма, който ще продължи две години. Очакваме до 2017 година по тази програма да има повече от 1300 обмена и да има повече от 2000 предприемачи, които да се регистрират. Ще има естествено участие и на посредници. Последната, последната част от бюджета, около 60%, за нея ще дам думата на колегата Астрид, която ще даде малко повече информация за това как работим и как действаме. Подобряване на достъпа до финансиране. Както вече чухте, ставаме свидетели на драстично намаляване на средствата за МСП с оглед на финансовата криза. Средствата по Косме са насочени към онези МСП, които иначе не биха получили финансиране. Знаем, че има затруднения с предоставането на кредити. Онези МСП, които нямат необходимите гаранции или пък са рискови, не получават кредит от банките и не искаме да ги подкрепим. В рамките на програмата Предвиждаме да подкрепим около 300 000 МСП и да мобилизираме до 25 милиарда евро за тези предприятия. Как ще го направим? Програмата Косме установява два различни финансови инструменти. Имаме инструмент за гарантиране на заемите и инструмент за растеж. Те са част от инструмента за растеж на предприятията. Чухте днес, че програмата Хоризонт 2020 дава своя принос към тези два инструмента. В рамките на първия инструмент за гарантиране на заемите се дават заеми за различни финансови посредници, които пък ще изградат финансови портфели за МСП, които се считат за по-рискови. финансовия посредник трябва да демонстрира, че е, не са предприемани подобни инициативи и съответно могат да се отпускат е, средства. По отношение на, на втория инструмент за, за растеж, тук става въпрос за рисков е, капитал. Това ще бъдат инициативи за инвестиране в ранните етапи на създаването на малки и средни предприятия, като тук ще се направи връзка и с програмата Хоризонт 2020 година. Как могат да кандидатстват финансовите посредници? Първо, комисията е поверила изпълнението в това отношение на Европейския фонд за инвестиране в Люксембург. Той е филиал на ЕЦБ и всъщност този фонд има за, за, за цел да дава подкрепа на малките и средни предприятия. Комисията подписа споразумение с този фонд за инвестиране и малко след подписването започнаха две тръжни процедури по двата фонда, които описах. Тази процедура. Тези процедури ще приключат е, в края на е, септември 2020 е, година. Ние искаме да покоражим естествено финансовите посредници да участват в процеса максимално бързо. Този фонд за инвестиране трябва да подбере посредниците, след като направи е, надлежна проверка на е, техните е, досиета и опит. Този фонд ЕИФ или фонда за инвестиране вече ни уведоми, че има голям интерес. Фонда вече се е заел с оценка на, на кандидатите. Има и много кандидатури, които в момента се подготвят. След като се подпишат споразуменията с финансовите посредници, как да получат информация за това МСП в Европа? Комисията е създала европейски портал. Виждате как изглежда той. Той е много лесен за използване от страна на компаниите и между другото не е насочен само към малките и средните предприятия и към големите корпорации. Една компания може да направи търсене в зависимост от различните критерии, например размера на заема, дали може да получи е, финансиране. В допълнение, към инструментите, които се управляват от Европейския инвестиционен фонд. Имаме и е, дейности, които се управляват от ЕАСМЕ или Изпълнителната агенция за МСП. Те отговарят за изпълнението на, годишната, на, на годишната е, работна програма по-скоро. Е, в момента само преди месец, през октомври 2014 година, се прие работната програма за 2015 година и тя ще бъде разгърната съвсем скоро. Благодаря. Ако има въпроси, готови сме да отговорим. Благодаря на двете ви за тази презентация, за обясненията. Беше изключително интересно да чуем вашето експозе. Прочетохме информацията на вашите диапозитиви. Е, чухме вашите обяснения. Сега първа е госпожа Лопес. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Споделяме заявените от комисията намерения да подкрепя малките и средните предприятия, обаче са на лице редица противоречия, които бих искал да изтъкна. Първо ограничаването на средствата. Както стана ясно е, от е, Социално-економическия комитет на Европейския съюз, е, недостига на средства от миналата година фактически не е възстановен. И малките и средни предприятия няма да могат да оцелеят, от друга страна, поради липсата на достатъчна реализация на продукцията. Необходимо е да се отчитат конкретните потребности на тези предприятия. Това, че, техни... че те са малки, инак не бихме могли да им бъдем в помощ. Хоризонт 2020 не стига. МСП се натъкват на конкретни проблеми. Много от а, това, което се прави за тях, по същество е предназначено за по-големите предприятия. То може да бъде освоено само от такива предприятия. Значи нещата трябва да се прецизират. И разбира се, става дума за достъпа до финансиране, дългово или дялово. Като се има предвид, че понякога местните банки са затруднени да отговорят на тези потребности. Имат различни цели най-сетне, например, да се подкрепя самостоятелната заетост. От друга страна обаче трябва да подхождаме предпазливо. Понякога с тази правна форма се злоупотребява, е, нарушават се е, основни права, свързани с условията на труд и възнаграждение. И после предприемачи има, но е необходимо по-голямо поле за разгръщане на предприемаческата дейност. Господин Кели. Благодаря, господин председател. Въпросът е важен, наистина. Е, трябва да насочим усилията си към източника на реален економически растеж. Наистина, той може да се очаква най-вече от МСП. Един от поводите за загриженост, които се посочват е, твърде често, е неохотността на много малки и средни предприятия да търгуват извън страната си по седалище, да не говорим за от, отвъд пределите на Европейския съюз. Е, казва се, че административните пречки са най- най-големия проблем. Добре, как ще ги преодолеем тези административни пречки? Нали, дори, това да е, дори това да е субективна представа на предприемачите. На второ място, Отново говорим да се намали административната тежест, бюрократичната тежест върху МСП. Изразена ли е количествено тази тежест? Всъщност за какво точно става дума, като се говори за административна тежест, за административни пречки? И какви са конкретните планове за преодоляване е, на тези е, неблагополучия? Понеже общата декларация е на лице, но но детайлите са важни. И най-сетне радвам се, че са споменати търговските палати, за да разпространим осведоменост за програмата Косме, за да стимулираме предприемаческата активност, е, определено трябва да разчитаме на търговските палати. Е, те, те наистина могат да бъдат връзката между предприемачите и онези, които биха могли да им помогнат. Та значи, какви са контактите на този етап, какви са плановете в по-голяма степен да бъдат въвлечени търговските палати е, за, за дейност, която им е предмет фактически. Благодаря, моля ви, госпожи докладчичи да, да, да откоментирате, да отговорите. Good. On the first question, what we, where can we really provide the added value to the SMEs? I was rightly pointed out, yeah, access to finance is a problem, but... Да, въпросът до финансиране е проблем, но, но се оказва, че е, твърде често по-големите предприятия се възползват от облегченията, предназначени уж за малките предприятия. И повтарям, Козмо е тясно насочен към МСП. Всъщност, едно предприятие, което не е малко или средно, не може да получи средства по Косме. Нали, ако е един финансов посредник по Космо е, е готов да натрупа портфейл е, от кредити е, само за малките и средните предприятия, то е, този финансов посредник не може да финансира по тази линия друго предприятие. Ако се окаже, че е финансирал предприятие не отговарящо на изискванията, не че това му е забранено, но вече няма да има възможност да се отчете посредствата, които са отпуснати по Косме. И, и критерият за малко или средно предприятие, разбира се, трябва да е на лице към първата инвестиция, примерно на, на един рисков капитал и е, е, рисков е, инвестиционен фонд. И ако в последствие, разбира се, предприятието се разрасне, то, то ще може да бъде финансирано от, от същия фонд. Но към първото отпускане на средства предприятието трябва да бъде малко или средно във връзка с това, което вършим в подкрепа на, на, на малките или средни предприятия в усилията им да се интернационализират, аз споменах европейската мрежа, която се управлява от местни активисти, в това число от търговските палати. Наистина, най-добре могат да отговорят на въпросите на малките или средни предприятия местните им колеги, и предприемачи. Европейската мрежа Enterprise е, осигурява обучение и всякаква информация е, за подготовка на един инвестиционен план или за излизане на, на европейския пазар Има, има електронен портал, има практически средства в подкрепа на е, намеренията на едно малко предприятие да е, работи извън границите на страната си по седалище. Освен това, мрежата има контакти и извън Европа вече и може да посредничи е, за изграждането на делови отношения с предприемачи от трети страни. Най-вече вътре в Европейския съюз износът се движи към така наречените стари европейски страни. И мрежата е, на, на предприемачите в Европа определено играе роля – Е, бившия заместник председател на комисията Таяни, по-нататък ръководи редица е, мисии, посещения, е, такива проучвателни, опознавателни за, за малки или средни предприемачи. И това ще продължи. За административните пречки Косме е именно един от инструментите за преодоляването им. По Косме преодоляваме информа... предоставяме информация най-вече за преодоляване на препятствията. Е, обаче не, не толкова за премахването им. Благодаря. И още един въпрос, последен случай на господин Зориньо. Благодаря, господин председател. Бих е, искал наистина програмата Косме да се превърне в е, основна програма за малките и средни предприятия е, и не само с економически, а и с социален ефект за връзка между МСП и, и обществото като цяло. И вие споменавате три основни направления. Преди всичко сътрудничество. Е, би трябвало да се натрупа критична маса, за да се осъществява износ в рамките на Европейския съюз и, и отвъд неговите предели. На второ място, разбира се, финансирането и на трето, интернационализацията. Въпросът ми е от практическа политическо естество. За начина по който Косме ще се съчетае, ще се свържи с националните програми. Не знам дали ги има навсякъде в 28-те държави членки, но у нас, е, в Португалия, например, е, има програма твърде приличаща на Косме. И значи аз бих е, искал тази е, програма е, да е, се свърже с националните и да стимулира обединяването, формирането на консорциуми между малки предприятия от различни държави членки. Обаче как, как става на практика? Как може да се хвърли мост е, между е, националната програма, съответната и Косме. Може ли, примерно, едно предприятие да не успее по националната програма, а пък да успее по Косме? Е, значи, обстоятелствата са твърде различни, наистина, в зависимост от происхода. Що се отнася до достъпа до финансиране, има държави членки, в които широко е, е, се е, стимулира достъпа до финансиране на национално, на регионално равнище, в други почти не. Освен това, по финансовия регламент, финансовите инструменти следва да на централните, на европейско равнище, трябва да допълват националните инициативи. Наша цел не е да ги поставим на, на заден план. Сега, когато а, един финансов посредник кандидатства пред Европейския инвестиционен фонд с предложение за нов инвестиционен портфейл, а, а, този финансов посредник трябва първо да докаже, че никога не се е занимавал с такава дейност, поради нейната високо рисковост. От друга страна да докаже, че от никъде другаде не е могъл да намери аналогично финансиране. Тоест, финансирането от наша страна е преди всичко допълващо. Така че, когато в дадена държава членка почти нищо няма, Косме е, може да направи много. Това за дълговото. Е, за дяловото финансиране вече са, са важни различните критерии за подкрепа на рисково-инвестиционни фондове. Подкрепяме най-вече от тези, които искат да инвестират отвъд граница. Нали, твърде част, често програмите и фондовете в държавите членки е, се ограничават в границите на територията на съответната държава членка. От чисто рискови съображения ние се опитваме да е, намалим този риск, за да ги стимулираме да, да е, разширят териториално обхвата си. Благодаря. Да, програмата съзнаваме е наистина много важна. Е, тя, тя е едва начева. Очакваме някъде 330 хиляди е, кредита да бъдат отпуснати. През последния период са, са били стотина хиляди нали, по, по, по предишната финансова перспектива. Не, е, всъщност ако а, е, сравните с предходната програма, а, тук определено имаме превишение, е, тъкмо защото акцента е върху допълващия характер на финансирането. И е, значи, това значи, че отделната големина на кредитите е, е по-голяма и макар да разполагаме с малко повече общо финансови средства, няма особено да превишим броя на предходната програма, защото ще нарасне средния размер на кредитирането. Благодаря. Благодаря ви, госпожи. И последната точка, осма от нашия дневен ред, е, е, делегация на нашата комисия на деветия форум е, за управлението на интернет, информационна точка. Форумът се е състоял в Истанбул, в Турция, на 2-5 септември тази година. Ръководител на делегацията на, на Европейския парламент и наш докладчик е, по този много важен въпрос за цифровизацията, единия цифропазар и така нататък, е госпожа Пилар Дел Кастило Вера. И аз бих ви помолил, госпожо, да е, докладвате по този въпрос. Благодаря, господин председател. Давам си сметка, че времето напредна. Е, ще бъда съвсем кратка в своето обобщение, е, а по-късно можем да развием е, дебат. Та значи заседание на форума за управление на интернет в Истанбул. Нека напомням, вероятно знаете, но за всеки случай, че този форум за управлението на интернет е пряка последица от световната среща на най-високо равнище за информационното общество в Тунис 2005. Тогава се прави предложението да бъдат обединени представители на различните заинтересовани страни и да се започне диалог по въпросите за общественото устройство на интернет. Имали сме и до сега участие от страна на Европейския парламент, е, от е, нашата комисия и от други комисии на парламента. За съжаление, председателския съвет на парламента е наложил ограничение на броя на, на членовете на делегация. Бяхме четирима случая двама от итри от нашата комисия, аз и господин Соло от Социалисти и Демократи. И а, а, на среща в Истанбул а, господстваше една тема, това е, впрочем, обичайна практика, която обединява е, редица под въпроси. И значи главната тема е, на, на последната среща е, бе обвързването на континентите за насърчаване на многостепенно управление на интернет. И по тази тематична шапка на различни специализирани семинари бяха обсъдени различни въпроси. Единият от тях бе за перспективата от тази година нататък, след, след 2014. Въпросът е актуален, тъй като в началото на 2015 година ООН ще трябва да вземе решение за бъдещата съдба на този форум, който вече близо 10 години работи. И общо позицията на участниците е, е в подкрепа на по-нататъчното съществуване на форума. независимо от е, финансовите затруднения. Това е категорично послание. По-нататък е, подхода към многостранност е, или многостепенност на управлението на интернет, като основна тема, е, присъства вече в продължение на няколко години като дискусия или дебат между два подхода. Единия е запазване на многостранния характер, от друга страна има привърженици на един по-скоро междудържавен или междуправителствен подход към управлението на интернет. И на, на, на форума в Истанбул е почти единодушна бе подкрепата за включването в управлението на, на интернет на множество а, обществени представители. Тоест, можем да говорим за господство на така наречения многостранен подход. В тази връзка трябва да се мисли за различните механизми на организиране на това управление, на, на второ място за противодействие на е, нередните не или, или нерегламентирани, ако щете, е, съобщения, е, които се ширят в интернет, така наречения спам, за защита на малолетни и непълнолетни, за мрежовата неутралност – за правата на човека, за, т.е. за равноправен достъп до електронното пространство, за доверието в електронното пространство. В кои конкретно секции или семинари участвахме ние, нашата делегация – интернет и заетост, творческо разрушение или е, разрушително творчество, управление на интернет, е, предизвикателства и структура, е, мрежова неутралност, пътна карта за развитие на инфраструктурата – въпросите за правата на авторите, т.е. за защита на интелектуалната собственост. Това беше отделен е, семинар, който ще бъде актуален, е, чиято тема ще бъде актуална през идните месеци и, и, и тук за, за нас в парламента. Е, данни със свободен достъп, уредба на публикуването на информация в интернет и така нататък. Освен това, имаше е, редица двустранни срещи, които бяха предварително организирани с представители на гражданското общество, на деловите среди, на държавата от различни страни. Разговаряхме с представители на ЮНЕСКО за цифровата безопасност на журналистите, Разговаряхме с други международни организации за защитата на децата. Отделно се срещахме с делегацията на САЩ, е, която потвърди, е, че подкрепя многостепенния подход към управлението на интернет е, в противовес на междуправителствения разговаряхме с членове на, на различни национални парламенти. Разговаряхме с ИКАН. Знаете, това е корпорацията, търговското дружество, което а, е, приписва имена и адреси в интернет. Е, това дружество е, е в момента в преход. До сега е имало договорни отношения с правителството на САЩ. Сега ще е, получи пълна независимост. И това е въпрос особено важен за управлението на интернет. Имахме много интересен разговор с представителите на ИКАН. Накрая няколко думи за нашето официално изявление пред е, форума под наслов е, Борба за свободен и общодостъпен интернет. Е, то бе подписано от заместник-председателката на комисията Нели Крус и, и от нас, от Европейския парламент и в него се подчертава е, че достъпа до интернет е от съществено значение за основните права и свободи и економическото благоденствие и по-нататъчния свободен и общ достъп е, до интернет зависи от ефикасното управление на интернет. Е, колкото повече се подронва доверието в управлението на интернет, толкова повече се възпрепятства достъпа до него. И още повече, понеже бяхме в Истанбул както, както е ясно, предвид действията на турското правителство за цензуриране на социални мрежи, предвид това, ние потвърждаваме убедеността си, че ограничаването на основни права и свободи, по какъвто и да било начин, от когото и да било, е неприемливо. Благодаря. Да, трябва да ви кажа, господин председател, прекъсвате ме, но това беше много кратко изложение, предвид огромния обем на работата, който извършихме. Благодаря ви. Много беше важно това, което казахте. Не знам дали госпожа Ферхойн иска нещо да добави. Благодаря. Мисля, че Пилар Кастио спомена някои от най-важните моменти но най-наболелия въпрос беше бъдещето на форма за управление на интернет, защото знаете, че сега някои от страните искат по-скоро междуправителствен подход. На мен ми се струва, че начина на работа на форума до сега е добър, тъй като имаме баланс между индустрията и правителствата. И това позволява да се разговаря на равна нога. Струва ми се, че като представители на Европейския съюз трябва да подкрепяме именно този вид подход, подхода на различните заинтересовани групи. И в крайна сметка би трябвало ООН да даде последващ мандат на форма за управление на интернет или ФУИ като платформа за дебат. Много е важно също така Европейската комисия да работи заедно с ЕОРЕТИ, което е европейския вариант към съвета на Европа на форма за управление на интернет. Това е работата на Евродик. Ние имаме съответно и работата на националните форуми. Но обсъждането на бъдещето на интернет с хората от други континенти позволява да се видят подходите на развитите и съответно развиващите се страни. Ние би трябвало да се подготвим за бъдещето. Аз съм член и на Комисията по култура, така че всички въпроси, свързани с основните свободи, свободата на словото, защитата на децата, са много важни. Това е и акцента в моята работа в рамките на форума. Комисията по култура също предвиждаме бъдеща делегация. Двама члена от Комисията по култура ще участват в работата на ФУИ. Съгласна съм с Пилар, че ще трябва да помислим каква е ролята на Европейския съюз при бъдещия преход към отчетността на ICANN, структурата на интернет и проблема с имената на генеричните домейни. Е, бяха дадени примери с примерно точка разширение wine или точка разширение вино. Имаме проблемите и с авторското право при тези имена на домейни, въпросите около името на страната или пък това, което е унаследено, културните паметници. и С други думи, през последните години въпросите, решавани от форума, стават все по-важни. В началото като че ли всичко се обсъждаше малко по-детински, но сега говорим като възрастни. Благодаря, господин Пол Рубих. Благодаря ви, господин председател. Като делегат в СТОА присъствах и на форума. Интересно ми беше да видя какви варианти се предлагат, какво се обмисля за бъдеще. Този форум така или иначе обединява различни заинтересовани групи по света. До някъде това е и форум, който лесно може да се разглежда като инструмент за постигане на консенсус. Но ние се опираме и на европейското законодателство. Именно за това е важно да пресеем чутото, да видим как се разпределят правомощията на различните нива. Кой поема водещата роля? Струва ми се, че след като говорим за управление, трябва да помислим Друг въпрос е как да сме сигурни, че в законотворчеството също ще имаме водеща позиция, а в техническите норми трябва да си зададем въпроса какви стандарти искаме да установим. Например, ние можем да разработим цял пазар, да наложим стандартите на този пазар, но не винаги стигаме до идеалното решение. Така че въпросът е – Ако правим сравнение с ИПСа и ако помислим за взаимосъвместимостта между ИПСа и ФУИ, трябва да си зададем въпроса как се структурират тези взаимодействия. Освен това, ние се явяваме трета страна. Но има и други, които пък получават ограничен или понякога неограничен достъп до нашите устройства. Да не говорим и за реалните предизвикателства. Ние си даваме одобрението твърде лесно, след това се оказва, че разни хора много лесно стигат до съдържанието в интернет, което ползвате, могат да ползват данни, да ги заличават, да използват IP адреса ви. Всичко това е проблем и трябва да помислим как да работим. Това ще е един от големите проблеми на бъдещето. Много ви благодаря, колеги. Благодаря на всички, които са тук. Както виждаме, това са колеги не само от комисията ИТРЕ. Няма съмнение, че заседанието на форума е било много интересно. През ноември 2015 година в Бразилия е следващото заседание. Комисията ИТРЕ настоя да се изпрати делегация от Европейския парламент. Следователно би трябвало след една година да изпратим тази делегация. Имайте готовност, скъпи приятели и скъпи колеги. Ноември 2015 година среща в Бразил. Бразилия на форума за управление на интернет. Освен това, Нека ви напомня, че следващото заседание на ИТРЕ е на 3 декември, сутринта и след обеда, 4 декември, сутрешно заседание. Много дълго заседание, както виждате, в 4 части, но ви желая всичко хубаво и ще се видим в Страсбург. Благодаря.